Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar la sesión. Председателката. Добър ден. Нека продължим работа. Продължаваме с точка 12 от дневния ред. приоритети на хърватското председателство във връзка с регламента за зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения. Добре дошъл на господин Йосип Билавер, държавен секретар в Министерството по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата. Това е Министерството, отговарящо за неприкосновеността на личния живот и индивидуалните права в електронните съобщения. В Хърватия Министерството по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата е компетентният за тази област орган, а Министерствата на правосъдието и на вътрешните работи – работят по други аспекти, свързани с защитата на данните. Техни представители ще участват в заседанието ни идната седмица, за да обсъдим тези други аспекти. Регламентът за неприкосновеността в електронните съобщения е законодателно предложение, което бе представено през януари 2017 година. Нашата комисия прие позицията си през октомври 2017, която на следващ етап бе одобрена в пленарната зала. По досието се работи и в работната група за далеко съобщенията. Тя не се състои от същите представители на държавите членки, като тези в групата за общия регламент за защита на данните – по това досие вече е работило не едно председателство. За жалост, миналата година по време на финландското председателство не бе постигнато съгласие. Хрватското председателство предстои сега да представи приоритетите си. Генералният адвокат Кампос Санчес излезе с становище по дела, свързани с съхраняването на данните. Господин Билавер, сега ще ви дам думата. Много се радваме, че сте сред нас и че ще ни представите гледната си точка. След това ще ви зададем и въпроси. Благодаря ви уважаема госпожо първи заместник-председател, уважаеми членове на Комисията по граждански свободи и правосъдие, добър ден! Благодаря ви за проявения интерес. За мен днес е чест да участвам в заседанието ви тук в Европейския парламент от името на Хрватското министерство по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата, както и от името на Хрватското председателство на Съюза. Днес ще ви представя частта от програмата на Харватското председателство, отнасяща се до далеко съобщенията и цифровото общество. Казвам се Йосип Билавер, държавен секретар съм в Министерството по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата. Нашето министерство отговаря освен за други области на политика и за политиката в областта на далекосъобщенията. Подготвил съм изложението си народния си език на хрватски. Ще продължа на хрватски. Kao što znate, hrvatsko predsjedanje dolazi u razdoblju velikih izazova za Както знаете, хрватското председателство поема ръководството на Съюза в времена, изпълнени с предизвикателства – в началото на следващия законодателен цикъл. Очертали сме четири основни приоритета, които съответстват и на насоките за стратегическата програма на съвета до 2024, както и на програмата на тъй нареченото председателско трио, състоящо се от Румъния, Финландия и Харватия. Мотото на председателството ни е да изградим една силна Европа във времена изпълнени с предизвикателства. Четири са приоритетите ни. Европа, която се развива, която свързва, която закриля и която оказва въздействие. Що се отнася до приоритетите на вашата комисия, то основният ни приоритет а, тук е Европа, която закриля а приоритетът Европа, която свързва се, отнася до областта на далеко съобщенията. Днес предстои да направя изложение по регламента за неприкосновеността в електронните съобщения. Този регламент е от значение за единния цифров пазар. Първоначалната идея бе регламентът да влезе в сила заедно с общия регламент за защита на данните. Но тази цел не бе постигната. Предложението за регламента за електронните съобщения все още не е влязъл в сила. Нашето председателство е седмото поредно председателство, което ще работи по това досие. Предшествениците ни положиха големи усилия за постигането на напредък, за продължаване на законодателния процес и за встъпването в междуинституционални преговори. Искам да надградя над усилията, положени от финландското председателство, което се опита да постигне общ подход към компромисния текст. За жалост, предложението му не бе прието на ниво Корепер. Затова сега трябва да започнем отново разискванията по всички нерешени въпроси и да постигнем съгласие по тях. А тези нерешени въпроси никак не са лесни. Те се отнасят до някои основни елементи от предложението, като например връзката на текста с общия регламент за защита на данните. Прави се много ясно разграничение между приложното поле на този регламент и на регламента за електронните съобщения. Други все още нерешени въпроси са основанията за разрешено преработване, защитата на крайните устройства, най-вече чрез тъй наречените кукита, Друг нерешен въпрос са институционалните разпоредби, т.е. възможностите за това различни национални органи да отговарят за изпълнението. Има и някои елементи, които са на дневен ред сега, като например борба срещу съдържание, изобразяващо сексуално насилие на деца, както и разпоредба, която дава възможност за съхраняването на комуникационни данни за целите на борбата срещу престъпността. Виждате, че не е лека задачата ни, но ще продължим да обсъждаме пречките пред този регламент, ще продължим да работим за намирането на подходящи решения. Обеден съм обаче, че всички ние преследваме една и съща цел, а именно регламент предвиждащ високи стандарти за защита на гражданите, както и ясни стандарти, целящи правна сигурност за гражданите и за засегнатия отрасъл. Отрасълът трябва да има достатъчна възможност за новаторство и за развитие. Що се отнася до останалите ни приоритети, ще продължим да си взаимодействаме с комисията с цел свързаност, както и изграждането на единния цифров пазар. Внедряването на мрежите 5G също се нарежда сред приоритетите ни. Заключенията на съвета прияти по време на финландското председателство, според нас са особено уместни. Ще продължим да работим по тях. Има и някои нови теми, като изкуствения интелект, например. По комисията ще излезе с предложение под формата на бяла книга. Ще работим по това предложение, за да поемем и в правилната посока като законодатели. Ще работим за това всички наши действия да са в съзвучие с Зеления пакт и с необходимостта за преход към климатично неутрална економика. Благодаря ви. Благодаря за много конкретните ви бележки. Благодаря ви също, че бяхте и толкова точен и синтезиран. Докладчицата ни госпожа Зипел е тук. Ще дадем думата, разбира се, и на всички останали колеги, които искат да се изкажат, например на докладчиците в Сянка. Госпожо Зипел, давам думата първо на вас в качеството ви на докладчица. Благодаря ви. Благодаря на Хрватското председателство за представянето. Нека се върнем назад към дискусиите, които проведохме тази сутрин. Тази сутрин, когато говорихме за терористичното съдържание онлайн и електронните доказателства, парламентът бе обвинен, че блокира работата по определени досиета и че се бави. Но това не е вярно. Ние сериозно си вършим работата. Никой никога до сега, най-вече комисията, не е отправил критика към съвета, а именно съветът прекомерно се бави. Не казвам това, за да критикувам хърватското председателство. Критикувам съвета като цяло и държавите членки. Казахте, че вие сте седмото поредно председателство, което предстои да работи по този регламент. Все още не е намерено решение по него. Правилно посочихте също така, че когато излезе с това законодателно предложение, комисията гледаше на него като на малката сестра на общия регламент за защита на данните. Смяташе, че много лесно ще се приключи работа по него и така ще бъдат допълнени разпоредбите по общия регламент. Защо взехме решение за това предложение, защото директивата за неприкосновеността в електронните съобщения се прилагаше много разпокъсано, много често не се прилагаше правилно. За това и взехме решение за регламент. Освен това, тази директива вече не е в крак с времето. Бе взето решение да се гарантира равнопоставеност за всички засегнати субекти Това беше общата идея, а по-конкретната идея бе, че в добавка към разпоредбите по общия регламент ще трябва да защитим и поверителността на съобщенията, която е едно много важно основно право. Държавите членки не постигат обаче достатъчен напредък. Вместо да се съсредоточат върху основните елементи от регламента, те дори въвеждат някои нови елементи, с което допълнително се осложняват нещата. Например, говори се за съхраняване, запазване на данните. Ако държавите членки искат да прилагат този модел, то могат да го направят. Нека приемат съответните законопроекти или помолят комисията да излезе с законодателно предложение. Не може да се работи по тази тема по това досие. Някои държави членки изискват също да се предвидят изключения от правото за защита на поверителността на съобщенията. Цитират, например, детската порнография и сексуалното насилие над деца предлагат да има изключения тук, но става дума в случая за тежки престъпления, по които трябва да се работи. Не може да се предвиждат изключения тъкмо по законодателен акт, по който следва да се запази поверителността на съобщенията. Ако има доказателства, че дадено лице е замесено в подобни престъпления или в други престъпления, то в държавите членки в Европа има процедури по които магистратите следва да вземат решение за посегателство върху неприкосновеността. Не може да се предлагат изключения на общо основание тъкмо в законодателен акт, който следва да гарантира поверителността на съобщенията. Освен това, наред с критиките, които отправих към съвета, Искам да го призова да работи за постигането на напредък по това важно досие. Ако комисията не желая да вземе необходимото решение, може би може да го направи съветът. Установено е, че вече има нарушения по директивата за неприкосновеността на електронните съобщения и по общия регламент за защита на данните. Може би съветът ще има желание да работи по този въпрос и така държавите членки ще проявят готовност да вземат решение за неприкосновеността на електронните съобщения. Може би ще проявят воля за напредък, ако видят, че се образуват все повече и повече производства за нарушение. Благодаря, госпожо Зипел. Сега давам думата на госпожа Интвелт от е, името на Обнови Европа и в качеството и на докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда сравнително кратка. Съгласна съм с казаното току-що от докладчицата, а именно, че е доста дразнещо, че чакаме вече от две години. Приехме позицията си през 2017 година. Смешно е онова, което прави съветът. Има много области, в които съветът не поема своята част от отговорността като законодател. Има много области, за които се смята, че ако съветът не може да постигне споразумение, то би следвало комисията да отегли предложението си но не може, след като останалите законодатели са си свършили работата, само защото съветът не върши своята, комисията да злоупотребява с правомощията си. Бих искала да им дадете малко повече информация не само по същество, но и за това какво мнозинство би се сформирало в съвета. В съвета има тенденция за отказ да се прилага договора от Лисабон, като се чака да се постигне пълно единодушие, пълен консенсус, вместо решенията да се вземат с мнозинство. От 2017 година насам в света настъпиха много промени. Вече имаме много повече информация за употребата на данни и за злоупотребата с тях, например с цел намеса в демократични избори. Цитирам ви случая с Кембридж Аналитика. Според позицията на парламента следва да се предвиди много високо ниво на закрила. Но дори и тогава, когато приехме тази своя позиция, нямаше как да предвидим, че в света ще настъпят много значителни промени, които ще са в подкрепа на тази наша позиция. Надявам се, че и съветът и комисията осъзнават случващото се в света и че сред първи, основните им приоритети ще бъдат закрилата на гражданите, закрилата на обществата ни и на демокрацията. Благодаря, госпожо Интвелт. От името на Зелените, господин Брайер. Благодаря, госпожо председател. Както казаха колегите ми, Целта на това законодателно предложение е да се гарантира специална защита за поверителността. Става дума за по-високо ниво на защита, тъй като електронните съобщения са много податливи на засичане метаданните за контактите ни, за движението ни, за това какви сайтове използваме в интернет, вече се събират в много голям мащаб. И това излага на опасност сигурността на данните, дава възможност за манипулиране на общественото мнение, ограничава свободата на журналистиката крайната ни цел трябва да е по-добра защита на гражданите от събирането и използването на подобни метаданни с цел проследяване по интернет. като че съветът е застанал на диаметрално противоположна позиция. Той предвижда до голяма степен да се отслабят разпоредбите по директивата за неприкосновеност в електронните съобщения. Предвижда се масово събиране на данни. Естествено, съветът е бил обект на много активна лобистка дейност от страна на отрасъла. Има, например, предложения за цензурирането и филтрирането на частни съобщения. Представете си, че в почтата ви отварят личната кореспонденция, само и само за да проверят дали няма незаконни изображения в писмата ви. Бихте ли могли да си представите нещо такова? Не бих казал. Не би ми се искало да живеем в подобно общество. Освен това се дава възможности за събиране на кому... за запазване на комуникационни данни на общо основание. Тоест ще се събират данни на абсолютно невинни граждани. Ще се събират данните на всички. И не веднъж е било заявявано, че подобни действия са несъразмерни и че те са в нарушение на основните права. Неведнъж е било постановявано това в решение на Европейския съд Категорично ще се противопоставим на всякакви опити за отслабване на настоящите стандарти за защита по директивата за неприкосновеност на електронните съобщения. Ако искате да излезете с предложение, което да е достойно за разискване, то трябва да гарантирате по-високо ниво на защита на гражданите от наблюдение и засичане на комуникацията. Не бива да понижавате стандартите. Благодаря, Корнелия Ернст от името на Обединената левица. Мисля, че днешните разисквания са много важни. Радвам се, че водим този разговор. Ще се върна на неприкосновеността на личния живот в електронните съобщения. Защо не се постига напредък на ниво съвет по това досие? Кои са препани камъните? Склонни ли сте изцяло да отеглите предложението си и да излезете с ново предложение? Какво смятате да предприемете? една принципна бележка. От една страна винаги говорим за това, че трябва да се борим срещу тероризма, че трябва да сме колкото се може по-активни по отношение на интернет, че трябва да има по-ефективно наказателно преследване, поради което са необходими метаданни за какво ли не. Говорим и за тъй наречения модел промишленост 4.0, по който също са необходими огромни масиви от данни. Би ми се искало обаче, говорейки за това, да говорим и за защитата на личните данни. Не бива да гледаме на защитата на личните данни като на нещо относително. Не бива, когато говорим за тези за тази тема да говорим само за криптирането. не, няма баланс в момента, според мен, между защитата на данните и онези случаи, когато реално е необходимо и основателно да се регистрират и запазват данни. Има дисбаланси в позицията на съвета. Извършва се наблюдение в невиждани мащаби при това без конкретно подозрение. Извършва се наблюдение на общо основание. Разполагаме с общия регламент за защита на данните на лицеса и решенията на Европейския съд. Така че какво смятате да предприемете от тук нататък, за да се постигне действително баланс между регистрирането на данни, когато това е необходимо, например по наказателно правен ред и при борбата срещу тероризма и защитата на данните. Постоянно се уронва защитата на данните. Какви акценти смятате да поставите, за да се постигне този баланс? Изключително важен е този въпрос за мен. Благодаря. групата на ЕНП. Господин Реслер. Е, Благодаря, че представихте приоритетите на хрватското председателство по това досие. Сега ще говоря на хрватски, за да е, задам въпроса си. Приветстваме факта, че се провеждат дискусии за приемане на нови е, правила според регламента за електронна неприкосновеност – на личния живот. Дебата започна с въвеждането на общия регламент за защита на данните. Всички е, потребители на електронни комуникации трябва да е, имат възможност да се ползват от най-високи стандарти за опазване на личните данни – но същевременно трябва да могат да се използват и всички нови технологии, за да се сведе до минимум възможността за злоупотреба, да се защитават уязвими групи като децата, които често са обект а, са е, ползватели на тези модерни технологии. Харватия е, излезе с предложение и каза, че ще продължи да работи по предложението за неприкосновеност на личните данни и ще продължим и да подаваме предложения за решения. И въпросът му е какъв, е, какви са конкретните планове за деблокиране на предложението, как е, възнамерявате да постигнете споразумение със съвета – и страните членки, при положение, че 15 от тях в съвета са против предложението. Благодаря. Нека да поясня, че можем да дадем думата и на комисията, защото и към нея бяха зададени въпроси. Заповядайте, ако желаете. Няколко коментара имаме по е, темата. Комисията подкрепя целите е, за е, защитаване на поверителността на комуникациите, не само конкретните данни, но и метаданните. Досието се забавя в съвета – и е, би следвало да се обърнем към председателството, да упоменем факта, че ние нееднократно сме настоявали страните членки да излязат с конкретно предложение, което да даде възможност да продължат преговорите. Така че е, не е основателно да смятате, че комисията не е действала. Що се отнася до правоприлагането, ние отправихме въпрос към страните членки. Доколко се спазват изискванията за общия регламент за опазване на личните данни и директивата за електронни неприкосновеност действаме по темата и дали комисията иска да се да оттегли? Не, за момента това не е така. И а, за комисията това досие е съществена част от единния вътрешен пазар и ние ще продължим работата си и с парламента и с останалите институции, за да изведем на успешен край. Господин Вилар, имате сега думата да отговорите на въпросите. Първо, благодаря на всички за коментарите. Благодаря и, ако мога така да кажа, за дебата, макар че това не беше толкова дебат, колкото задаване на въпроси. Благодаря и за участието на комисията. Изказванията тук показаха колко е трудно това досие, колко трудно ще е да се намерят решения, защото всички тези съмнения, които упоменаваме, далеч не са лесни за решаване. Всички досегашни пред, председателства са имали проблем с а, стига, намирането на компромисно решение. Но не следва да си отправяме обвинения съвета, комисията, парламента и така нататък, защото в край на кращата и съвета, и парламента имат една обща цел и тя е да се защитава непрекосновеността на личния живот. Както и да се създават условия за економически растеж, за инвестиции в иновативни производства. Не, не е толкова лесно да се намери правилната формула, малко е така като задачата на алхимистите. И ако като се има предвид колко председателства се затрудниха с това да намерят правилната формула, би било неразумно от наша страна да твърдим, че ние ще успеем. Но ще направим всичко, което е по силите ни. Е, изслушваме и вашите аргументи. Изслушахме и страните членки в съвета за това какви са техните възражения срещу определени разпоредби и се опитахме през феврари да търсим едно равновесие между принципите за защита на личния живот и необходимостта да се работи с иновации и да се създават възможности за економически растеж. Мога да кажа, че в диалог с всички страни членки ние ще се постараем да постигнем решение и накрая тази е, толкова важна теха, е, тема да се отдели от е, точката, от която няма развитие. Толкова мога да кажа. Ние сме наясно какво трябва да направим. Благодаря на всички отново за коментарите и за въпросите и се надявам, че скоро ще излезем из конкретни решения. Благодаря. Определено се надяваме, че ще има смяна на курса по време на вашето председателство. Vamos a esperar cinco minutos antes de empezar el siguiente punto. Pueden sus señorías. Нека да поизчакаме сега 5 минути преди да започнем следващата точка. 5 минути почивка. Bien, eh, queridos colegas, vamos a iniciar el decimotercer punto del orden del día, que se refiere a lo... Нека да продължим със следващата точка. проблемите с телекомуникациите в Дания, технически и юридически така, такива и използването на електронни доказателства в наказателни правни дела. Информация от 2019 показва, че над 1000 решения, съдебни решения трябва да бъдат преразгледани заради проблеми с електронните комуникации. Ние разглеждаме този случай и е, сме задали въпроси, на които все още очакваме отговор. Сега с нас е ръководителя на датската служба за неприкосновеност на данните и съответно неправителствена организация, която наблюдава този феномен. Благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана и сте сега тук сред нас. Първо ще дам думата на господин Еспер Лунд, директор на е, Политическата асоциация за информационни технологии на Дания. Той ще ни даде е, представа за това какво се случва там. Заповядайте, господин Лунд. Благодаря. Уважаеми членове на Комисията по граждански свободи. Нашата организация е организация на гражданското общество, която се бори за свобода на информацията. Членове сме и на Европейска асоциация с сходни е, институции. От е, средата на 2000-ната работим за свобода на информацията – информацията, която се събира е обща. От, става дума за телекомуникационните оператори. И е, какъв е достъпът е, до нея? Е, това е, е от обсега на нашите притеснения за е, непрекосновеността на тези данни. Имало е грешки и от е, е, операторите, и от властите, които е, се занимават с изпълнението на закона, защото понякога те водят, си правят неправилни изводи от събраните данни за поведението на лица, които после биват изправени пред полицейски разследвания. Този аспект не винаги се отчита в дебата за използване на електронни доказателства. Много често се използват програми без намесата на човека и в Дания това се е случило няколко години в много широк мащаб. Първите проблеми са открити през ноември 2018, но обществото разбра за тях чак през 2019. Тогава бе направено вътрешно разследване. А, до юли 2019 е, оценката е, че над 10 000 съдебни дела могат да бъдат засегнати. Около 12 700 се смята, че са делата, където а, са били а, използвани неправомерно данните. Не, това не е броя на осъдените лица, но на случаите на достъп до съдебни дела. Тогава бе е, наложен и е, мораториум на използването на данни от телекомуникационните оператори в е, съдебно производство. Това като цяло поставя е, въпроса за използване на подобни доказателства. Data in Denmark is report by the consultancy firm Deloitte published on the 4th of October 2019. През 2019 Националната полиция на Дания излезе с доклад по казуса. Накратко, тези е, грешки е, всъщност е, са породени от практиката на полицията, която е изисквала данни от телекомуникационните оператори информационната система, използвана за събиране на данните, е имала така наречен таймер и е приключвала с събирането на данни преди всъщност да се изчерпа казуса, което означава, че данните са били непълни и неизчерпателни. Понякога информационната система сама е променяла данните за локацията до, в порядъка на разлика от 200 метра. В доклада се очертават и много по-пространни проблеми за решения, свързани с използването на информационните технологии за тази цел. решенията често са били взимани от един единствен служител на полицията. Но а, до декември 2019 не е имало и практиката да има контрол на качеството. Сега, след публикувания доклад, са възприяти ред инициативи за коригиране на проблема – мораториумът е отменен и се връща положението към нормалното. Използват се данни от телекомуникатор, операторите в наказателни процеси. Но така проблема с информационните системи се си използва. Въведена е система за контрол, но Фактът, че много е, често се използват а, е, такива данни при разследвания от полицията, следва да бъде е, огледано отново. В е, момента е разпространена и една информационна бележка, обясняваща какво се е случило какви са ограниченията при използване на телекомуникационни данни и така нататък. Особено е, факта, че мобилни е, устройства не се свързват винаги с най-близкия е, е, най-близката кула, която приема сигнала, т.е. не могат надежно да се използват данните за локализиране на лицето. The Danish police and prosecutors have set up a task force which is currently working on identifying and assessing the Сега се работи по е, оценка и идентифициране на тези над 10 000 случаи, в които потенциално има проблеми. Работата продължава. Не мога да коментирам е, в подробности. Въпрос е да се документира във всеки отделен случай какви е, данни е, са били е, използвани. Това е задачата на специалната група. Няколко коментара за полуките от този скандал. Първо, трябва да има много по-повишено внимание за, е, относно риска е, при използване на телекомуникационни данни. Това се отнася. Е, с това трябва да са наясно и прокурорите, и е, защитата. Надяваме се, че датския пример за системни е, грешки никога няма да бъде повторен нито в Дания, нито в Европейския съюз. Съществуват обаче и други източници на грешки и грешно тълкуване в цялата правораздавателна процедура, които също трябва да бъдат преодоляни. Поставя се и въпроса за евентуално повторно използване на такива данни. Абонамента Но, много т.е. предоставящите данни разчитат предимно на а, предходната история на клиентите. В момента трябва да се има предвид, че мрежите 4G могат да дадат данни, които се различават от досегашните и правораздавателните органи трябва да са наясно с това. Благодаря за вниманието. Sí, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra en este momento al señor Christian Weiss swamberg director de privacidad. Благодаря много. Нека да чуем ръководителя на Центъра за защита на данните на датската национална полиция. Какви са мерките, които са предприяти и които възнамерявате да предприемете, за да се справите с така идентифицираните проблеми? Заповядайте. Tak for ordet, fru formand, og, og tak for muligheden for at give udvalget en orientering om den såkaldte teledatasag. Благодаря ви за възможността да информирам комисията ви за инцидентите във връзка с телекомуникационните данни в Дания. Подхождаме изключително сериозно на ниво полиция и компетентни органи. Става дума за наказателни дела в Дания. Когато става дума за наказателни дела, носим отговорността за това да не бъдат изправени пред съд и осъждани невинни хора. За целта полицията трябва коректно да работи с доказателствени средства, както и да прилага принципа за невиновност до доказване на противното. към момента, когато са били използвани тези телекомуникационни данни, те не са били документирани достатъчно добре, не е имало и достатъчно добър контрол. Допуснатите грешки поради това не са били констатирани от нито една от заинтересованите страни по наказателните производства. Операторите са предоставяли телекомуникационни данни, които не са били обект на никакъв контрол в продължение на години. От друга страна, системно са се използвали подобни данни за наказателни производства, по които не са били констатирани грешките нито от съдите, нито от прокурорите, нито от адвокатите защитници. Изключително е сложен целият този случай. Затова и не бе възможно за краткото време, което имахме, да анализираме щателно всички аспекти. Има аспекти от техническо естество, както и аспекти свързани с работата на комисията, на полицията. Нека сега се спрем върху процедурата, по която се предоставят данните. Съгласно датското законодателство, полицията при наличието на съдебно нареждане може да изиска от мобилните оператори данни за това кой към кого е извършил повикване и кога, както и къде е регистриран сигнал от даден мобилен телефон за определен период от време. Полицията може да изиска подобни данни от далекосъобщителните оператори. Когато операторите бъдат сезирани с подобно искане, те извличат определени данни от мрежата си. Ние получаваме от техните центрове тези данни под формата на сурови данни. Тоест, операторът не е задължен да предостави данните на полицията в определен стандартизиран формат. Полицията има за задача да преобразува получените от оператора данни за целите на отделните наказателни производства. Това означава, че полицията получава данните от операторите в различни формати. Тези формати биват обработвани. Всеки един ред съответства на определена дейност с определен вид данни. Става дума за суровия масив от данни. Когато се извършва форматирането, всеки един ред се отнася до определена клетъчна кула, от която е получен сигналът. Получават се два масива от данни в полицията суровите данни и преобразуваните данни – Преобразуваните данни обаче може да са от различни източници. Към 1 декември 2010 година съответният център преобразува данните. Те след това са били предоставени на полицията. Тези масиви са със същия брой редове, както и броя редове в масива от сурови данни. Бяха направени разкрития и по редица случаи, при които обаче не е имало съответствие между предоставените сурови данни и конвертираните данни. Има три различни сценария тук. Или данните не са били предоставени коректно, тук става дума за грешки в информационно-технологичната система при преработването на данните. Вероятно и също след извършения анализ да се е стигнало до грешки при предаването на данните. През 2019 година бе установена системна грешка в информационно-технологичната система, в резултат от която се е стигнало до разлики между масивите от сурови данни и масивите от преобразувани данни. Тези несъответствия се дължат най-вече на тази грешка в информационно-технологичната система. Бяха установени грешки и при преобразуването на данните. От една страна, при преобразуването в системата се е активирал таймер. Това е специално разработен за целите на системата Таймер. Защо е бил разработен той? За да може определени данни максимално бързо да се предоставят на полицейските органи, след като са били регистрирани в централната система. Целта е било, е била разследващите полицаи максимално бързо да получат данните. Но преди това е била допусната грешка при преобразуването. Данните са били всъщност предоставени на полицията преди да бъдат преобразувани до край. Тоест, отчасти полицията е получила данни, които не са били преобразувани. Трябвало е те след това да бъдат предоставени като преобразувани данни, което обаче не е било направено. Установен е този проблем с таймерите, след което те са били изключени в системата. По отделните наказателни производства установихме въпросната грешка. На 13 юли 2019 година решихме да бъдат образувани повторно всички дела, по които е можело да има последици от тази грешка. Става дума за над 10 000 наказателни дела за периода от 2012 до 2019 година. Все още не е приключена работата по този регистр, тъй като се прави преглед на делата на ръка. След това ще <clears throat> бъде направен обобщен преглед Става дума за производства, по които има внесени искове или са задържани лица в предварителния арест, както и за производства, по които има влезли в сила присъди и засегнатите лица излежават присъда лишаване от свобода. Какво предстои. На 2 юли 2019 година бе независим, бе създадена независима ръководна група за контрол. Целта е съответните компетентни органи да направят преглед на въпросните наказателни производства и то така, че те да станат и публично достояние. Целта е да се въведе контрол от трети страни. Председател на тази група е съдия. В нея членува професор по наказателно право, специалист по разследващи действия. Членуват също така и други специалисти. През 2019 година бе издадено указание за предоставянето на достъп до информация за определени наказателни производства. През 2019 година приключи процедурата по предоставяне на достъп бе възложено там нататък на трета страна да направи проверка с цел установяване на грешките във връзка с телекомуникационните данни. През октомври 2019 година започна работа по това указание и данните бяха предоставени в нов формат. Също така, в резултат от този процес бяха изготвени и препоръки за политиците, и за магистратите, и за адвокатите, защитници. Целта е те в бъдеще да са по-добре информирани за това как могат да използват телекомуникационните данни. Министерството на правосъдието през октомври 2019 година поде различни инициативи, Целта е въпросните данни отново да могат да бъдат използвани като доказателствени средства. Направено е подробно описание на отделните производства. Министерството на правосъдието ще излезе с предложение за законопроект. Целта е да има по-добър контрол върху данните, Полицията също трябва по-професионално да подхожда към обработката на данните с цел въвеждане на система за контрол на качеството. В центъра си за обработване на данни. Този център трябва да разполага с повече ресурси, за да се избягват такива грешки в бъдеще. Разследващите полицаи, както и прокурорите трябва да бъдат обучавани в бъдеще. Необходим е и повече персонал. Работи се поради това с представители на магистратите, както и с представители на адвокатите-защитници. Покрай цялата тази афера бяха изказани много сериозни съмнения във връзка с използването на телекомуникационни данни за целите на наказателните производства. Предстоят редица инициативи в тази област. Ако имате въпроси, ще се опитам с удоволствие да им отговоря и като допълня казаното до тук su благодаря ви много. От името на Европейската комисия, представител на Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря ви много. Комисията е запозната с проблемите, откакто те станаха публично достояние през лятото миналата година. Доколкото разбрахме нещата от началото, това беше е, технически проблем, свързан с е, е, системите, които се ползват в Дания, за да може да информацията да се прехвърли в формат приемлив за доказателство в съда. След това установихме, че има още един проблем, именно липсата на подходящо следене и е, наблюдение е, е, на системата и осигуряване на контрол. Така че има и технически, и процедурни проблеми в датската полиция и в, в съдебната система и те не са свързани с европейските системи за използване и обмен на електронни доказателства. Разбира се, взехме предвид значението и сериозността на ситуацията, както и качеството и допустимостта на доказателствата в съдебните процедури. Качеството и допустимостта на доказателствата се покриват от националните наказателно-процесуални кодекси. Въпросите, свързани с допустимостта и качеството, достатъчно доброто качество на е, доказателства, трябва да бъдат преценени от националните съдилища. Така че реално Европейската комисия няма компетенции за да прави оценка на качеството на доказателствата, използвани в съдебните производства. Това следва да се оценява от съдилищата. Един от особените въпроси тук е свързан с защитата на данните. Съвсем ясно е, че принципа на точността на личните данни трябва да се спазва. Този принцип е особено важен в контекста на правоприлагането и на работата на съдебната система. И комисията много добре си дава сметка за това. Принципът следва да се прилага, също процедурите за наблюдение и контрол са предвидени по европейските правни норми и за Европейската комисия те са много важни. Същевременно комисията няма компетенции да реагира по този конкретен въпрос, тъй като няма правомощие за преглед на качеството на данните, засегнати в този случай. Благодаря. Благодаря. Имате ли правомощия да разглеждате качеството на данните? Това е единият въпрос, да, но другият въпрос е, когато има такива ситуации в една страна, която е много напреднала и развита, страна като Дания, е ясно, че трябва да им се обърне специално внимание, да видим какво се случи. Случило координаторите е, от Риньо госпожа Ейнфелд. Благодаря, госпожа председател. Тук се изказвам и като една от авторките на парламентарния въпрос, на който комисията така и не отговори. Не мога да разбера как става това. Има сигурно специален отдел Европейската комисия, който да не отговаря на въпроси, на които аз съм се подписала. И често, когато можем да разпитаме представителите на комисията тук, информацията, която получавам, ме кара да се безпокоя още повече. И така, искам да разбера от комисията защо не, съм, не сме получили отговор на този въпрос – и сега по дадения отговор казвате, правните норми са си съвсем добре. Проблемът е как са били приложени. Ами, очевидно е, че ако има проблем при приложението им, това означава, че в самите правни норми не са предвидени достатъчни гаранции за правилното им прилагане, достатъчни предпазни мерки директивата за правоприлагането все още не се прилага в някои страни. Продължава да се работи по рамковото решение за защита на данните от 2008 година, когато смартфоните още дори не съществуваха. Нещо, което сериозно ме безпокои, е, че Европейската комисия по някакъв начин е въздигнала за съхранението на данните в някаква религия. Отново се предлага нова директива за съхранението на данните, след като предходната директива беше отхвърлена от съда по много добри причини. И сега Европейската комисия се опитва да намери обосновка за ново законодателно предложение. И същевременно е, какво ще е това предложение, това ли ще е резултатът, по какъв начин мога да се доверя на комисията. Не е сериозно това. Иначе, както каза председателката, да, да, да, не може да много неща, но не е бананова република. Това е една от най-развитите страни в света. Разбира се, че навсякъде може нещо да е, тръгне на зле, ама трябва тези въпроси да се предвидят предварително. Ако комисията е сляпа за рисковете, въобще не мога да и, е, и имам доверие. Сега, по конкретния случай в Дания благодаря на двамата господа, които обясниха за какво става дума. Не съм сигурна дали правилно разбрах но, господин Сванберг, казахте ли наистина, правилно ли съм запомнил или разбрала, че няма случаи, е, в, при които е, съдът да си е променил позицията. Но аз разбрах, че 32 ма са били освободени. Добре, някои са били а, е, а, задържани неправомерно, а можете ли да кажете нещо за престъпници, които заради грешка в системата не са били задържани? Все още работите по задърж... съхранението на данните. Казвате, че се опитвате да коригирате различните проблеми междувременно. мислили ли сте възможностите за работа с нови и може би подобни иновативни инструменти? като Clearview, който в момента се е, тества. Това е приложение за лицево разпознаване, едно от най-мощните такива приложения. И в тази връзка Въпрос първи. Ще включите ли е, тези е, данни в своя анализ? Втори въпрос. Какви ще са въздействията на темата върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, Европейската заповед за задържане, за, за, заповедта за разследване, електронния обмен на доказателства и прочие? Електро... В Дания реакцията на властите беше, е била много адекватна – но ако тези данни се обменят и пътуват из цяла Европа, тогава грешките много трудно се поправят. И така, как може комисията да реагира и какво ще е въздействието за обмена на информация и взаимното сътрудничество в областта на правните въпроси в, с други страни? където се използват различни системи за съхранение на данните. Не казваме, че полицията не трябва да може да си върши работата, но полицията трябва да хваща престъпници, а не да задържа невинни граждани. Благодаря ви, госпожо Интфилд. Председателят на нашата комисия е тук. Просто искам да използвам тази възможност да задам въпрос в лично качество, а не като председателстваща. Не знам дали във вашата страна е, е направена оценка на рисковете и уязвимите страни на тези системи и дали тази информация вече е представена пред съвета и дали в съвета се предвижда създаване на система за бързо предупреждение, за да може да се е, предотвратят такива практики, като идентифицираните от делоите и други, за да се избегнат хиляди нови такива ситуации. Трябва да се действа много разумно и от съдебната власт, и от а, изпълнителната власт, и трябва да се основават решенията на здравия разум. След това, що се отнася до задържането и до увреждането на доказателства с неверни данни. Ако има сериозни престъпления, трябва да се установи до каква степен е подходящо съответното лице да бъде задържано. Има и друг важен проблем, който трябва да се разгледа. Безнаказаността за престъпниците. Става дума за случаи на убийство, на изпиране на пари, много сериозни случаи. Е, може да има и ситуации на престъпност в висшите ешелони на бизнеса, където престъпниците избягват присъди. Човешки живот е важен и сериозни престъпления срещу общото благо също са важни, като изпирането на пари и прочие. Това са моите въпроси. С това предавам председателството на председателя на тази парламентарна комисия. Thank you, dear colleague Maite Parasartundua, for chairing this part of the session and helping us out. Благодаря много. Благодаря за помощта при председателството. Ръкувам се с гост-оратора до мен и продължавам а, с председателството. Господин Брайер, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на участниците, които направиха изказванията тук днес за подробната информация. 30 души са освободени от затвора Става дума за огромен скандал. Огромен. Много жалко, че председателството на съвета няма представители тук в момента, защото и те трябва да вземат това предвид. Що се отнася до заключението на Европейската комисия, някои обезпокоителни точки каза се, че е, информационните системи са стари, е, трудни за поддръжка, поддържат се от един единствен служител в полицейската система, няма практики за контрол на качеството, няма достатъчна точност на данните за пребиваване, свързани с оперирането на мобилни оператори. И ми е много интересно това е, какво какво решение сте взели да се излезе предупреждение – за необходимостта да се използва контрол на качеството и да се използват суровите данни, а не конвертираните данни. Тези процедури обаче изглежда не се използват в други държави членки. Дори държави членки, които обменят данни с вас и по силата на това има вероятност да ползват данни генерирани у вас. Тилин, че този инструмент е, доста нарушава личната неприкосновеност, създава много възможност за грешки и събирането и преработката на данните трябва да бъдат е, сведени до е, най-строго необходимото. Това означава да се изключи генерализиране на данните. Обръщам се към представителите на датските власти. Прав ли съм да твърдя, че това нямаше да се случи, ако не беше въведен закона за съхранение на данните, който действа в Дания и е, който всъщност е в нарушение на решението на Европейския съд. И всъщност комисията отдавна трябваше да е започнала процедура за нарушение срещу Дания заради това, а вместо да си мисли за прилагане и предлагане на нов европейски инструмент. Така ще се стигне до повече грешки всъщност. И така, мога ли да се обърна и към комисията, и към представителите на датското правителство за следния въпрос – Обменяли ли сте тази информация с други държави членки? Разполагате ли с анализи на положението другаде? Други страни, знаете ли и в други страни да се сблъскват с такива проблеми? Има... Чуваме много приказки за сътрудничество в областта на сигурността. Обаче тук, що се отнася до сигурността на хората, които са били задържани, се вижда, че за тази сигурност сътрудничество няма. И просто става очевидно, че няма европейски стандарти и това е въпреки компетенциите на Европейския съюз в областта на сътрудничеството на полицейските органи. И така, този случай стана публично достояние, но комисията не е реагирала. И въпрос към комисията, защо не е реагирала? А, може да има и много други случаи, които не са публично достояние. Господин Карнер. Благодаря ви много, господин председател. Както и останалите колеги тук, съм напълно а, шокиран. 32 души се е наложило са били задължа, задържани неправомерно и след това а, а, освободени. Какво може да, нап... как може да повлияе това на доверието на гражданите в работата на правоохраняващите органи? Това е много сериозен удар. Много съм шокиран. Всъщност това, което а, също ме изненадва е колко малко внимание обръща комисията на проблема. Проблемите са очевидни. Поради грешки хора са били освободени, обаче въпросът е колко са хората, които са действителни престъпници, но не са осъдени поради грешките в системата. Да кажем за подозрени лица, при които доказателствата не са били използвани, както и въпросите свързани с задържането на данните – Искам да попитам комисията как възнамерява да включи този въпрос в темата за, за, за съхранението на данните. И ще цитирам отново казаното от господин Прайер. Изключително е важно задържането на данните да се ограничи само до най-важните данни. Колкото повече данни се е, съхранява, толкова повече опасност има да се злоупотребява с тези данни или да има грешки. А тук има скандал, който нашумя в цяла Европа. Става дума за много сериозен мащаб на проблема. Затова искам да разбера от комисията какви ще бъдат последиците за тези грешки и какви ще бъдат мерките в следващите европейски правни текстове, за да се гарантира, че няма да има такива грешки. Благодаря, господин Кофер. Заповядайте. Кофът, извинете. Благодаря много, господин председател. Der er jo ingen tvivl om, at øh, den her sag har jo rystet rigtig mange hjemme i øh, по повод на вашите коментари, в Дания този скандал е, получи много голям отзвук. Som møder op og fortæller, hvad det er, man har tænkt sig at gøre anderledes, og hvor det er, tingene er sket. Det synes jeg påkalder en enorm respekt. А, сега, може човек да си признава, че се случват грешки, да така както го направи министъра на правосъдието на Дания. На него му се наложи да разяснява казуса и в работната група на съвета. Това е добре. Но дискусиите продължават за това колко дълго могат да бъдат задържани такива данни и за какво могат да ги използват властите – и именно такъв въпрос зададохме и на директора на националната а, полиция. Сега искаме да го зададем, извинете. Колко време се задържат тези данни и колко често се използват? Чувството ми е, че се използват много често и то в наказателно-правни дела. Така че дайте ни представа за мащаба на проблема. Мисля, че от политическа гледна точка е, това е важно. Да. Приключваме с изказванията от залата. Нека да дадем сега думата на нашите гости да отговорят в същия ред, в който ги чухме. Първо господин Лунд който представлява Политическата асоциация за информационни технологии и после господин Ванберг, представител на националната полиция. А може би, ако има представители на комисията и искат да коментират, да представят казуса от гледна точка на комисията, сте добре дошли. Искате ли? Uh, thank you very much. Thank you for the questions. Um, uh, I will try to, to... Благодаря. Ще се опитам да засегна колкото мога повече въпроси. По повода на нашите, на, това, за това, на коментара, че не сте получили нашите отговори, извинявам се, защото тези въпроси не винаги са били свързани с конкретната тема, която се разглежда тук. За това не са ви били предоставени. Ще ги получите утре. Ние определено сме загръжени от тази от това, което се е случило. Ние Комисията няма правомащия обаче да се е, занимае с конкретните последици. Това е работа на националните органи. Да отгледа съответните процедури и органи и да види дали те отговарят и процедури отговарят на законите за закрила на данни. Комисията няма правомощия да е, работи по конкретния казус в Дания. Друг е, коментар. Вие е, коментирахте ново законодателство за запазване на данните. Ние не, пред, не работиме по предложение за нов текст. Е, съвета поиска от нас да направиме проучване и ние сме се обърнали към външна компания за тази цел. Във всички случаи обаче не подготвяме законодателство. Ако, разбира се, в бъдеще а, смятате, че това може да се направи, естествено, ако е необходимо, няма да пропуснем и този казус и съответните полуки. Още нещо. В конкретния случай създания Следва да кажем, че Дания се справи с него по много подходящ, много сериозен начин. така, отчетоха случилото се и предприеха съответните стъпки. Имаме и доказателства за това. Maybe my, my last point regarding um, Um, exchanges of, exchanges of data, exchange of data with other member states. И накрая е, обмен на данни, които могат да се окажат повредени или грешни, обмена на данни с трети страни. По директивата за защита на данните, по член 16 за верифицирането им, е, отговорника за, за данните, в случая датската полиция трябва да информира, че данните са били които са били прехвърлени, са били грешни или е, от недобро качество. Тоест, е, датската полиция има задължението да информира страни членки или трети страни, които са получили тези данни, т.е. ние нямаме какво да отговорим по този въпрос. Нека да чуем сега отговорите на господин Лунд по повдигнатите въпроси. Благодаря. Конкретните въпроси бяха зададени по-скоро на национал... бяха насочени към националната полиция. Чисто персонален коментар – аз също бях изключително е, смаян от е, случая, е, че данните са били ползвани не само от полицията, данните също идват в неструктуриран формат, но сега вече имаме един инструмент, който е свързан именно с начина по който се борави с данни, затова намирам, че случилото се е изключително неправомерно. Стъпките от предприятия от датското правителство са положителни правителството има интерес да не пази в тайна законодателството за запазване на данните и действието му в този случай са от важност за възстановяване на доверието в сектора на телекомуникациите. Но рискът си остава и това трябва да се отчита при инициативите за запазване на данни на европейско ниво или национално ниво. Господин Сванберг. Благодаря. Първо искам да коментирам а, няколко въпроса, които бяха повдигнати. Както казах, ние разглеждаме всички е, случаи, където е, потенциално е, би могло да има въздействие от този проблем. За момента няма нито един случай, в който да може да се каже, че проблема с данните е довел до проблем с произнасянето т.е. до произнасяне на необоснована присъда. Т.е. окончателният резултат в никой случай не е бил повлиян. Разбира се, продължават оценките е, на всичките 10 700 случая. За сега всички направени оценки по делата са, че не е произнесена неправомерна присъда. Представете си, че е, количеството данни, които са събрани е огромно и данните, които са били засегнати от грешка, може да не се окажат непременно свързани с съответното дело – това е, е един от възможните варианти. За момента не сме намерили случаи, в които присъдата да е погрешна. Коментара, който направихте, се свързва и с мораториума, който описах. Имаше решение в текущи дела да не се използват тези данни. Реши се, че е по-добре, ако ще бъркаме, да бъркаме по съображение за предвидливост и предпазливост. Сега вече няма мораториум и е, тези данни могат да се използват за доказателства за задържане и е, съдебно производство. Тоест, е, е, не беше грешно решението, а просто беше решение да се направи необходимото да няма неправилно задържание. Други въпроси Няма да коментирам въпроса с Clearview. Не, не ми е в мандата. Дали е можел да се избе, избегне процеса, ако са били други правилата за запазване на данни, няма да отговоря. Това е също политически насочен а, въпрос. А, що се отнася до информираността, обърнали сме се към всеки, който е бил а, засегнат. Също така а, сме дискутирали въпроса и със съответните власти. Господин Кофот пита какъв е броя на случаите, в които използваме подобни е, случаи. Ами, значи, след като а, до 2019 са а, направени 700 такива разследвания, а, си представете, годишно цифрата минава хиляди. Дали това е всичко? Виждам, че има вдигнати ръце е, господин, госпожа Инфелд. Вие уведомихте ли други страни, с които евентуално сте е, споделили данните? След като знаете, че има евентуално рискове, датската полиция е, определено използва данни, получавани от е, трети страни задали, и от други страни, Задавате ли си въпроса доколко надежни са данните, които ви пращат, и така обе... обезпокоени ли сте сега? Не знам дали трябва да се прехвърлят по, е, така, съображенията от тези случаи към други. Не мога да коментирам. Е, специално за нас ние идентифицирахме случаите и е, в случаите, в които сме комуникирали с други страни, вече сме ги информирали. Ако има страни, които желаят да обсъдят с нас е, данни, които са използвали в своето правораздаване, винаги могат да го направят. Господин Брайер? Ако разбирам правилно отговора на комисията, вие казвате, че в рамкото е, е, решение за е, защита на данните се предвижда вие да информирате всички получатели на данни. Но вие казвате, че сте били в диалог само с правителства, които те, те самите са се обърнали към вас. Били ли сте във връзка вие с други? Не знам дали всички са били уведомени. Ние не уведомяваме е, за всички данни, които са били изпратени, а само там, където се идентифицира проблем. Да се обърне внимание, че в този случай тази информация има отнош... конкретно значение към казуса. Благодаря. Време е да приключим абсолютно на време. Е 17.00 и остава точката от нашия дневен ред, която е последна. При затворени врата е предвидено да се случи това. Обмяна на мнения по споразумението между Европейския съюз и Съединените Американски щати за трансграничен достъп до електронни доказателства за съдебно сътрудничество в наказателно-правни дела. Приканвам всички е, съветници, асистенти. да останат в залата. Те са единствените, които могат да останат депутати, съветници на политическите групи, асистенти, координатори, докладчици, сянка и докладчика, представители на кабинета на председателя на парламента и на генералния секретар и представители на комисията